Well, dear colleagues. Уважаеми колеги, за мен е огромно удоволствие да приветствам доктор Хумам Хамуди, който е председател на Комисията за международни отношения в парламента на Република Ирак. Той е поканен лично от нашия председател господин Брок. Той ще изнесе лекции в Германия, господин Брок, и за съжаление той не е тук сред нас. И за съжаление, господин Шик ще трябва да, бъде, да се задоволи с заместника на господин Брок, т.е. с мене. Ние всички много се интересуваме от това какво се случва в Ирак. Ние с загриженост следим нещата, които се случват, хората, които умират във вашата страна. Искаме да разберем какво може да е европейското въздействие, какво е и влиянието на джихадистите, на Алкайда и на войната в Сирия? Какви са евентуалните въздействия, влияния и връзки с вашата страна? С интерес очакваме вашето изложение. Имате думата за 10-15 минути, а след това колегите ще могат да ви зададат въпроси след което вие ще може да им отговорите. Благодаря ви и имате думата. Шукран سيد Раис. بسم Рахман Рахим. в името на Всевишния Бог ви благодаря за толкова любезната покана покана да се срещна с колеги от Европейският парламент и представители на Европейския съюз като цяло. Възползвам се от тази възможност да отправя благодарности Надявам се, че ме чувате. Благодаря. Възмож... Възползвам се от възможността да благодаря на колегите от Европейския парламент и на представителите на Европейският съюз. Защото когато ни изграждахме базата на демокрацията и организирахме избори и имахме подкрепа от тяхна страна, аз бях участник в процеса на съставане на Конституцията и наблюдавах помощта от страна на европейските партии. Една много значителна помощ по отношение на това да ни представят информации за конституционните текстове. И е, иранската конституция, създаването на тази конституция беше първата за региона, първия плод на арабската пролет. Така ние представихме един пример за демокрация на висотата на историята на региона. Държавата в Ирак успя да се превърне в една светска държава, в смисъл, че е, президентът не е, е от мусулманско вероисповедание. В останалата част от е, региона това не е възможно. по този начин спазваме пример, е, правата на човека и принципите на демокрацията. Тези принципи на демокрацията са ни известни и е, ние представихме своят опит е, пред Арабската лига. Е, в една а, истински опит за сближаване на исляма с а, ценностите на демокрацията. В такъв смисъл Ирак имаше съществена роля за съвместното съществуване от страна на гражданските аспекти и религиозните аспекти на този проблем. Ние успяхме а, да създадем е, един истински модел на съвместно съществуване. И бихме искали е, да споделим е, този опит, а и да го задълбочим, да го сложим на едни реални начала, които да могат да ползват и други народи. Това е уникален опит в арабския свят, който се бори с тероризма Ирак привличаше и джихадисти от цял свят от 2006-2007 е, до 2012, но ние успяхме въпреки че се чуваха така, сведения, че ще има сблъсъци в Ирак в пресата, че ще има мини държави, всички тези прогнози успяхме да избегнем и е, благодарение на нашият демократичен опит успяхме да се справим с тероризма. Економическото развитие на Ирак е, за момента е значително 9% ръст, най-високия ръст в региона. Действително това се базира на основната ни суровина – петрола. Но не следва да забравяме, че е, е, средната класа вече има по-високи доходи, е, нарастват и броя на държавните служители, економиката се развива динамично, динамично се развива и обществото. има динамика в различни компоненти на държавното устройство, с което е, е видно, че е, и самият народ е много динамичен. В економическата сфера искам да се спра по-специално на въпроса за земеделието половин милиард долара са отпуснати в помощ на земеделските производители и животновъди. Ние е, произвеждаме достатъчно, за да задоволяваме нуждите на страната в доста отрасли. Що се отнася до образованието, Министерството на висшето образование също разполага с 500 е, милиона, които се отделят на, за стипендии на млади хора, които учат в чужбина. Всеки наш студент в чужбина получава 2300 долара, а 2600 е помощта за женените студенти. Става дума за месечни суми. Също е, естествено има известно забавяне по отношение на системата на здравеопазване. При нас здравеопазването практически безплатно, а за заболявания, които не могат да бъдат лекувани в страната, е, правителството отпуска е, на болните възможност да се лекуват в чужбина. 3 милиона месечно е сумата, която се отпуска. Хората обикновено заминават за Турция или в други страни. По отношение на добива на петрол, 1 милион варела на ден се добиват. Е, има възможност да се разшири производството. Произвеждаме също и газ, но за момента изчакваме още разрешителните за това. Що се отнася до проблемите за, с сигурността, те съществуват при нас от 4 месеца. До този момент сигурността на държавата беше да е приемлива, какво прави в момента правителството, какво е мнението. Считаме, че в момента проблемите идват от положението в Сирия. А, именно от това, че големите в кавички страни в региона подкрепят а, Сирия. Знаете, че има джихадистски групи, терористични групи от а, различни е, фронтове или по-малки групировки. И те не се ограничават да действат само в Сирия, но действат и в Ирак, е, което поражда проблеми с сигурността в нашата страна. Е, фронта Алмосра е, има а, групировки и в Сирия, и в Ирак. Те са малки групировки, но те имат своето отражение, нанасят а, удари в региона. Катар ги подкрепя. Саутитска Арабия а, се пое ангажимент а, и ние се сблъскваме с е, много значителни проблеми по отношение на сигурността. Особено след освобождаването на 500 е, терористи е, така в експоненциална за, зависимост нараснаха и инцидентите с сигурността. Знаете, всеки ден има десетки жертви. Много често става дума за коли бомби на обществени места, задействани от разстояние. Също има и самоубийствени атентати, примерно по време на погребения или е, някакви празници в страната. Подобни действия, терористични атентати не са насочени към е, чужденците и към чуждите компании – и в такъв смисъл не нарушават е, функционирането на економиката в нашата страна. Но е, по, посредством тези атентати се е, създаде едно ново положение по отношение на политическата ситуация в страната. А именно че се очаква взаимодействие между различните политически е, действащи лица в е, Ирак и съответното отражение от тези взаимоотношения върху положението със сигурността. От една година, откакто започна да се изгражда е, правителството реално, От момента, когато нашите е, приятели от иракската листа, които всъщност е, представят западните сили у нас, е, става дума за сунитите, получиха Министерствата на електричеството, на земеделието, на промишлеността, държавната хазна, финансите и на отбраната. Тоест, създаде се едно национално партньорство, едно равновесие, което ние се търсихме е, да се постигне между различните социални сили. Е, както забелязвате, това са най-важните ключови министерства, които абсолютно определят и положението на страната. Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи обаче – все още е, не са е, разпределени. Там не е ясно кой ги получава и е, това създава търкания. Какво е посланието, което можем да изпратим? То е, че нашите приятели сунити са поставени е, на мушка, че се използват всъщност от някои елементи, религиозни е, елементи в някои е, региони. Има демонстрации, има протести. Правителството не се зае с тях незабавно създаде една междуминистерска комисия, оглавявана от първия заместник министър-председател. Съществува също и проблема с задържаните а и с основното образование. Когато с цел да се отговори на тези предизвикателства, се създаде и съответна комисия в е, е, парламента, за да се е, преодолеят напреженията, религиозните напрежения в страната, които от своя страна създават благоприятна почва за атентати. е необходимо да се, тър... се създават мерки. Е, региона Ромади беше първия, който пострада от тези напрежения. Той е в ръцете на е, сунитите. Е, опитахме се да извадим Алкаида от там. Е, сега, дали става за Сири... въпрос за Сирия или за Ирак, е, е ясно че е, жителите на тези е, региони страдат от действията на малки групировки, защото е, преди време имаше своего рода народно движение против тези групировки, против Алкаида или други такива, но сега вече няма такова движение всъщност придвижването на екстремистските групички е станало по-лесно, народа вече не се възпротивява и от Сирия всъщност идва до голяма степен именно този проблем. Ние следим ситуацията много отблизо, ситуацията в Сирия, особено какво се случва по границата, какво се случва с отделните племена. При, приели сме ред мерки, има и инициативи от наша страна, като ние заставаме зад сирийския народ, да мога той да си избере ръководителите. Второ, ние сме против насилието, дали това насилие бива упражнявано от правителството или от опозицията. И трето, ние сме обявили бойкот на блокадата и сме против употребата на химически оръжия. Ние се обявяваме за това да се е, прибегне до международни инструменти, а не до военни удари, защото Никога не е известно кога ще може да се приключи ситуацията в такъв случай. Ние сме за това да има диалог, е, който да мине през една преходна фаза, да се определи преходно правителство и след това да се пристъпи към избори за ново правителство. Това е пътната карта, която би запазила и Сирия, и целия регион, е, който в момента е, е предмет на доста значителен разпад. което е и целта на джихадистските групи и групировки, които действат в Сирия и се подкрепят финансово те именно целят да направят ситуацията в Близкия изток крайно нестабилна, така както се случва това в Афганистан. Ние получихме благоприятни отзвуци за нашата политика от Търция. В момента преговаряме с страните от залива и смятаме, че трябва да се възползваме от е, е, методите на парламентарната демокрация, за да може да се постигне едно задоволително решение, задоволително за всички. Подкрепяме Женева 2 и е, международния посредник в неговите усилия. Постигнахме съвсем наскоро едно споразумение за Сирия, да се уважи е, волята на народа и да се запази е, мира в региона. Това са темите, които исках да коментирам с вас. Вътрешната положение в Ирак, е, положението в региона и няколко думи за социалното и економическо положение на страната. Сега мога да отговоря на въпроси. Искам да кажа на колегите, в 5, в 6 без в 5 без 15 ще имаме среща с заместник председателя на Албания. Така че, моля ви, задавайте въпроси, но а, за минута и 5. Господин Салфранк. Господин председател, Искам да поздравя господин Хуман Хамуди с добре дошъл в Европейския парламент. Нашият интерес към срещата с вас беше много голям, тъй като ние желаем да обсъдим заедно с вас общото бъдеще. Знаем, че вие направихте много точни коментари по ситуацията на страната и е, ценим това, но смятаме, че е добре да се спрете по-подробно на политическата ситуация и на сътрудничеството между шиитите и сунитите на ниво правителство. Също така е, бих искал да чуя от вас доколко отбраната и е, вътрешните работи, тези министерства все още е, нямат е, титуляр и как при такива тежки проблеми, свързани с е, насилието, както е, посочи ООН през 2013 година имало е повече от 5000 е, нападения върху лица, повече от 20 000 ранени, това са данните към август, т.е. как може в тази ситуация да се работи с наличния ресурс. Как вие анализирате ситуацията в кюртския регион на вашата страна? Какво е вашето мнение за това? И също така, вие взехте отношение към конфликта в Сирия. Приели сте повече от 200 000 бежанци. Бихме искали да чуем нещо за това, което става в лагера Ашраф, където повече от 50 души загубиха живота си, а много хора са задържани. Благодаря. Госпожа Компе, ръководител на делегацията за връзки с Иран. Благодаря и добре дошли в Европейския парламент. Като председател на делегацията за Иран, искам да ви попитам. Опитахме се да създадем връзки с парламентарни връзки с Иран. Знае, че имате стратегическо партньорство с Иран. Е, как бихте ги характеризирали? Как виждате тяхното бъдеще? Има нов е, президент в Иран. Е, бих искала да чуя вашата оценка. Ще има ли промяна във вашата политика? Ще има ли възможност за сътрудничество с, ам, с Запада, вероятно да се реши и атомния въпрос? Благодаря. Благодаря. Господин Танок. Какви мерки ще се предприемат от страна, от страна на правителството по отношение на лагера Ашраф? Вероятно и в съдействие с иракските служби за сигурност. Имаше пресъобщение от парламента в този смисъл. Сега, по отношение на Сирия. Вие подкрепяте в рамките на арабската лига силите на Асад. Но как виждате решението Женева е 2 между Русия и Штатите, именно решенията за унищожението на, хит... на химическите оръжия? тези химически оръжия трябва да бъдат унищожени. Смятате ли, че унищожаването им ще бъде успешно? Дали президент Асад ще се съгласи и дали това съгласие би прекратило гражданската война? На следващо място. Как ще реагира Багдад при, на увеличената независимост на регионалното правителство, в е бил президента Базани. Той е бил вече в Брюксел няколко пъти. Виждате ли няко, някакви рискове тук? И виждате ли рискове за разпадане на Ирак като държава? С това приключваме списъка на ораторите за две минути. Господин Виляч. Благодаря. Аз съм е, от Харватия. Е, ние бяхме част от е, бивша Югославия. Разбирам ситуацията в Ирак. Явно от економическа и социална гледна точка страната се развива. Няма религиозни борби. но не знае какво се е случило с повечето от моите бивши студенти. Надявам се те да са добре. Смятам, че в Ирак има много добре образовани млади хора, които да придвижат страната в правилната посока. Но какво им пречи? Каква е хирар... хирархията на въпросите, които трябва да се решат преди да се случи това придвижване в по-правилна посока. Дали това е старият режим, съществ... режим съществуването на Алкаида или съществуването на американците? Или пък мислите, че е, това придвижване в положителна посока вече се случва? Благодаря. Господин Келам. Благодаря, господин председател. Благодаря за ясната, ясното описание на ситуацията. Виждам, че вашето правителство подкрепя студентите да следват в чужбина. Това е хубаво. Най-напред, въпросът ми е за националното единство. Имаше споразумение за национално спораз... сътрудничество преди няколко години. Това споразумение прилага ли се? Има ли законодателство за петрола? И на следващо място, каква е съдбата на християните? Много от тях са напуснали иракската територия, т.е. въпрос за мълцинствата. Имаше и съобщения в пресата, които твърдяха, че ирански самолети са използвали иракско въздушно пространство за снабдяване на оръжие, с оръжие на сирийския режим. Бихте ли коментирали? Госпожа Демартини. Благодаря, господин председател. Десет години след военната интервенция, която освободи страната от Садам Хюсейн, Ирак е, отбеляза много голям напредък, но за съжаление ние все още сме свидетели на терористични атаки до всеки ден и на борби между различните групи. В Сирия ситуацията е критична, но смятате ли, че тази ситуация има връзка с положението в Ирак? И на следващо място, християните в Ирак, те са в опасност. Какво може да направи Европейския съюз да помогне на вашата страна, за да преодолее противоречията между суни и шиите и кюрди? Господин Петерле. Gospod predsednik, vi ste dali velik Господин председател, искам да попитам какво прави правителството във връзка с е, поддържане на междукултурния и междурелигиозния диалог. Um, Шик Хамуди, you have now... Uh, Благодаря. А сега вие имате време 15 минути да отговорите на въпросите. Благодаря ви. شكرا جزيلا على هذه الأسئلة لكن يعني أستغرب أنه غاب Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които зададоха въпроси. Не. Получих обаче въпроси за отношенията между Ирак и Европейският съюз и споразумението за партньорство и сътрудничество между Ирак и ЕСА. Това е едно споразумение, което отговаря на интересите и на двете страни и то трябва да започне да се изпълнява на практика. Така ще дадем и пример. Е, нашите взаимоотношения ще бъдат е, за пример взаимоотношения между Европейския съюз и една новозараждаща се демокрация. Е, тоест трябва да ускорим приложението на това споразумение. Много, много съществени въпроси зададохте. Абсолютно в, абсолютно в центъра на събитията по най-животрептящите моменти. Ние живеем на планета, която се превърна в едно глобално село. И проблемите между сунитите и шиитите, например, мога да кажа, че е, не може да се сравнява положението в Иран, е, Пакистан или Ливан. Тоест е, конфликтите между шиитите и сунитите в тези страни не са едни и същи. В Ирак шиитите и сунитите всъщност са част от едно и също племе. И е, кризата, която започна е, след като министърът на финансите е, доктор Ал Исауи е, напусна поста си. Той е, отиде в Рамади и подаде оставка. И сега се занимава с политика. Та, е, знаете ли той от какво вероисповедение? Е, значи, е, ръководителя на племето, от което е този министр, е шиит. Той е, живее близо до Нажав. т.е. е, господин министърът е част от племе, което се оглавява, ако мога така да кажа, от шиит. Тоест, ние сме от едно и съща, един и същи етнос, от едно и също племе, въпреки че някои са шиити, други сунити. Е, племената Сина, Жумбур и други, всъщност е, и, са, в тях има и шиити и сунити. Те дори се е, женят помежду си. Там се наблюдава социална солидарност. Примерно, ако член на семейството е болен, се събират пари, за да се помогне на този човек и проблемите между сунитите и шиитите не са неразрешими в Ирак. Ние всъщност сме модел за е, съвместно съществуване на различните вероисповедания. Е, различни са е, проблемите ни. Много страни от региона се интересуват всъщност от нашия пример, какво правим ние по този въпрос. Вие познавате Аятолах Систани. Той е върховният авторитет за шиитите и той казва следното. Няма нужда да говорите за своите братя, вие трябва да защитавате е, сунитите, така сякаш те са ваши братя. Тоест, е, е, проблема е в управлението. В един момент имаше централизирана държава, една партия, дикор... диктатура, но в момента държавата е децентрализирана. Естествено, има преход, има проблеми с управлението, така е кризата на министерско ниво, на правителствено ниво ще бъде разрешена. През април до година ще има избори и считам, че тези избори ще дадат е, възможност именно да се преначертае политическия пейзаж. Е, отново казвам, няма проблеми между синити и шиити. Муктада Алсад е, защитава интересите на сунитите, посети е, Върховният съвет, който също в своя състав има и шиити. Значи за момента проблема е в управлението. Има региони, които се считат, които се усещат като дефаворизирани но всъщност в Иран няма проблем на сблъсъци между е, шиити и сунити. Може би има примери за отделни примери за дискриминация, било то на едните или на другите, но е, дискриминацията не е само срещу сунитите, тя може да бъде срещу шиитите. Да речем, има една провинция на юг, където властват шиитите и там има дискриминация срещу сунитите. Просто проблема е, че ние сме в процес на преход и имаме известни проблеми с управлението на страната. Сега, бежанците от Сирия. Ние отделяме средства за тяхното приемане, 10 милиона долара сме отпуснали на Кюрдистан, така че този регион да може да посрещне бежанците. А лагерът Ашраф, знаете, че е, правителството на Ирак е, помоли е, обитаващите този лагер да го напуснат, за да се заселят в един е, регион по-близо до е, летището, тъй като лагерът се намира в област, където има и терористи, и има много и шиити, и сунити. Тоест региона е една е, гореща точка и правителството не би могло там да контролира сигурността, защото и действително там има напрежение. Затова това призовахме обитателите на лагера да, да го напуснат. Не можем да гарантираме сигурността им. Има и е, други е, точки, където има напрежение. Примерно е, там, където се намира е, затвора Букрайп. Не можем да контролираме там положението, не можем да защитим и е, обитателите на Ашраф. За това сме готови да прехвърлим тези обитатели е, близо до Багдад в е, един лагер, който се управлява от американците, военен лагер. Ние не искаме е, да се занимаваме с част от обитателите е, на лагера, защото там има хора, които е, са убивали. Е, полицията осъществява охрана в някои от по-горещите точки, обаче не може винаги да успява, защото когато влезе полицейска кола там, може да се получат сблъсъци, тъй като има региони, където просто има а, така призиви от страна на населението да не влиза там полиция. И а, ние имаме проблеми с, а, с сигурността ежедневно. А, има жертви. Много, много съжаляваме за това, което се случва в лагера Шраф но правителството не може да окаже закрила на хората там. Не можем да направим нищо и за затвора Абу Храйб. Влязохме в връзка с ООН и техния представител в Багдад. Той можа да разследва нещата. Също бяха направени аутопсии на жертви, за да се разбере какви са причините за смъртта. Някои е, страни, е, Канада и други, предложиха да приемат е, обитатели от лагера Ашраф. Ние не можем да поемем отговорност сами. Австралия, Канада, да речем, биха могли да поемат част от тази отговорност. В Ирак съществуват много различни вероисповедания. Кюрди, шинити, суити, сунити, извинете. Това могат да, бъдат, да поражда проблеми, но също ни дава възможност всички да се обединим в служба на държавата и на региона. поне половината от страната не подкрепя Иран. Е, е, също така не можем да застанем и за Саудитска Арабия, защото пък другата половина на страната няма да е за това. Ние искаме да имаме добри отношения с всички. И е, реално при нас има и тюркменско младсинство, което може да ни послужи за подобряване на отношенията с Турция или с а, други младсинства, с Саудитска Арабия и така нататък. Тоест, ние имаме възможност да имаме положителни взаимоотношения с всички страни от региона, именно поради това, поради факта, че има множество различни вероисповедания. До сега ООН играеше ролята на посредник. А, ние също можем да бъдем такъв посредник, можем да предадем съответните послания. Наши представители от парламента посетиха Иран, Турция, сега ще посетат и в Саудитска Арабия с цел да се изграждат взаимоотношения на доверие и Багдад, в един момент ще се окаже е, местната Женева. Ние бихме могли да играем е, е, ролята на пратениците на доброто и да търсим взаимоотношения на всички нива. Именно така си представяме новият Ирак. Един фактор на стабилност в региона, една държава, която може да бъде моста между всички различни страни. А, що се отнася до новия ни президент, той има съществено отношение към добрите ни взаимоотношения с Запада, защото ще даде възможност да се реши и проблема с ядрените въоръжения и други проблеми. Ние е, сме, е, не, ние сме за това в Сирия да има един демократичен режим, не сме наясно нашето въздушно пространство да е било е, нарушавано, да е било използвано. Е, обявяваме се за Женева 2. Осъждаме употребата на химическите оръжения. Всъщност бяхме първата жертва. Подкрепяме международния пратеник за региона. Ако искахме да се възползваме от ситуацията, щяхме да го направим, когато Алабжа беше обгазена и бомбандирана. Представете си какво можеше да се случи тогава. Що се отнася до разпадането на Ирак, не мисля, че е, Кюрдистан иска това. всъщност е, петрола в момента се използва е, достатъчно е, справедливо от различните региони в страната и от различните има така съвместно съществуване, спокойно между различните племена, както ви казах. А, Що се отнася до студентите, които учиха в Русия и Харватия, мога да кажа, че те е, все още се ползват от своите предимства и играят една много важна роля в нашата страна. Естествено, ние имаме все още препятствия по нашия път, има е, съпротива срещу демократичния децентрализиран режим, но е, малко по малко ние отбелязваме е, напредък. Безспорно страдаме от всичко това, което се случва в Сирия и в страните от залива, но ще продължим по пътя си. За християнското мълцинство мога да кажа, че Конституцията на нашата страна дава на всички мълцинства, включително и на християните, пълни права. Аз казах, че в момента мълцинствата, благодарение на новата иракска конституция, живеят в своята златна ера. Независимо от религиозните вероисповедания, всеки гражданин на средата, страната може да изпълнява всякакъв политически пост, включително президент така че нашата конституция позволява на един християнин да стане е, президент на републиката. Няма дискриминация срещу християните или срещу кюрдите. От атентатите страдат всички. И християните, и всички останали. В еднаква степен. Така че нещата трябва да се виждат в перспектива. Може би шиитите са тези, които страдат повече дори от хри... християните. Може би трябва да потърсим една статистика, която може да потвърди това. Европейският съюз би могъл да ни помогне. Ние сме в контакт с Европейската комисия. Считам, че европейците могат да предложат, например, обучение за държавните служители на страната. 3000 е, от нашите служители са обучени в Япония. Смятам, че е, Европа би могла да направи нещо подобно. По отношение на добива на газ и петрол, През октомври и ноември ще имаме среща по тази тема и ще мога да дам повече подробности. Европа във всички случаи ще има своята роля в този аспект. Нашият парламент одобри споразумение за партньорство в областта на енергетиката, споразумение с Европейския съюз и това споразумение ще започне да се прилага на практика вероятно ще е необходимо да направим една а, смесена комисия, която да наблюдава проблемите, а, е, свързани с е, споразумението за партньорство в областта на енергетиката. Е, тоест е, да създадем една временна работна комисия за прилагане на практика на това споразумение с представители от двете страни. Диалога между шиите и сунити. Както казах, няма конфликт между вероисповеданията. Въпрос, проблемите са на управлението. След изборите считам, че ще има даже за изборите общи листи ще има избор, общи избори, като ще има съответно разпределение още преди изборите на кандидатите. И е, битката ще бъде е, демократична, ще бъде сблъсък между е, политически платформи, а не религиозни между особици. Благодаря. Това беше много плодотворен диалог. Благодарим за обясненията. Благодарим за посещението. Знаем, че утре ще се срещнете с делегацията за Ирак от нашия парламент. И мога само да ви кажа, че ще предам вашето послание на господин Брок. С това заслужихте нашите аплодисменти. Благодаря ви.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 Уважаеми колеги, нека започнем. Приветствам министър-председателя на Албания, господин Еди Рама. Той днес е тук сред нас. За 45-50 минути защото в 17.45 той трябва да ни напусне, той ще се срещне с председателя на парламента. Така че в този ограничен период ще може да говорим с него. Поздравления за изборната победа най-напред и трябва да кажа, че ние високо оценяваме тази изборна победа. Моята страна и всички е, моята страна, Румъния и другите страни от региони знаят колко е трудно прехода към демокрацията, колко е труден процеса на консолидация. Ние оценяваме начина по който се случиха изборите. Надяваме се духът на диалога да продължи, да продължи и политическото сътрудничество. Потвърждавам нашето, е, нашата подкрепа за, кандидат, за статуса на страна кандидат на Албания. Е, решението по този въпрос ще се вземе на съвета през декември. Um, and now you... А сега, господин министър-председател, имате думата за кратко изложение. 10-15 минути имате на разположение за въведение, след което ще ви зададем въпроси, а вие ще можете да им отговорите в последствие. Благодаря. Благодаря. Аз високо оценявам вашето присъствие днес. Оценявам вашия интерес към това, което мога да ви кажа. Първото, което ще ви кажа е, че ние оценяваме продължаващата подкрепа на Европейския парламент за напредъка на Албания към присъединяване към Европейския съюз. С това искам да започна. Благодаря също така на предишното правителство и на моя предшественик за те положените усилия и постигнатите резултати за приближаването на Албания към Европейския съюз. Но естествено има много какво ще да се направи. Вярвам, че започва нова ера в албанската политика. Нашата цел, нашите амбиции като правителство – е да се откъснем от ми, политическата традиция на миналото. Правим каквото е възможно, за да гарантираме политика на консенсус между всички политически партии и да се отворим колкото е възможно към опозицията. За да можем да придвижим напред нашия дневен ред. Вчера гласувахме, имаше гласуване в парламента и съм радостен да ви съобщя, че дебатите се проведоха в конструктивен дух. Избрахме нов председател на парламента и този председател успя да ръководи дебата добре. Опозицията имаше по-голямото време на разположение в историята на, ця... на, на, на парламента, на парламентите на Албания да обсъди правителствената програма. Естествено, много неща е, предстоят да се, да се свършат в Албания. Основните ни приоритети ще бъдат да се представи, да се одобрият реформите в областта на правовата държава, борбата с корупцията и организираната престъпност. Смятаме европейския дневен ред като катализ... Е, смятаме го за катализатор на промените, които са необходими в нашата страна и смятаме, че той е инструмент за това което ние наричаме в момента албански ренесанс. Един милион гласоподаватели гласуваха за връзките с Европейския съюз. В същото време аз вярвам, че пред нас стои предизвикателство – предизвикателство на положителното развитие на Балканите. Това са важни събития, които се случват. Имам предвид Косово, Сърбия, споразумението между тях. Това споразумение отваря много възможности за всички нас. но ни изправя и пред нови предизвикателства. Решението на всички конфликти в бивша огославия дава възможност за по-нататъчно развитие, дава възможност за възцаряване на мира, става възможност за економическо и социално сътрудничество между всичките държави и нации в региона. От друга страна, с високо оценяваме не само ролята на ръководството на Косово, което ръководство предприе този процес на възстановяване на мира и на сътрудничеството, но също така оценяваме високо и успехите постигнати в Косово, напредъка и приближаването към Европа. Имам предвид либерализиране на визовия режим и споразумението за партньорство и асоцииране. Тези два инструмента са фундаментални за развитието на региона. Това е нова инерция, и ние смятаме и вярваме, че с ваша помощ и подкрепа, помощта на Европейския парламент, с подкрепата на нашите приятели от региона и Европа, ние ще успеем да наваксаме времето, което загубихме в миналото. Нашата е външна политика като страна, като държава е била политика на стабилизиране. Тя не беше повлиявана от смяната на властта в страната. Но в същото време тя бе накърнена в последно време от националистични движения, които трябва да си останат един тъжен момент от миналото. Ние искаме да основем нашия политически дискурс върху концепцията за нулеви проблеми с нашите съседи. Естествено, няма съмнение, че през последните години в Албания има напредък, но също така няма съмнение, че амбицията на Албания е много по-голяма от постигнатите успехи. Тази амбиция ще ни ръководи в бъдеще, като ще се получим от положителните е, неща, но и от негативните неща, които са ни се случили в миналото. Вярвам, че албанският народ гласуваха за нас. Гласува за нас. И то с мнозинство. Това не беше просто резултат от желанието за промяна, за смяна на един министър-председател с друг министър-председател или просто за смяна на една политическа сила с друга политическа сила. Ние искаме действително да променим страната. Има такава нужда. Аз го казвам с голяма скромност – И всеки от нас много добре осъзнава огромната отговорност, която поемаме, осъзнаваме факта, че ние сме на власт не защото сме тези, които сме, а защото хората искаха и смятаха, че ние трябва да бъдем онези, които да ги придвижим напред. Ние усещаме отговорността да работим и да доведем до успешен край това, което хората в Албания, това, за което хората в Албания гласуваха на 24 юни. На основата на опита на страна, която имаше драматичен, много сложен, имаше много сложно минало, много драматично минало, по времето на комунистическата империя, когато Албания страдаше под много брутална диктатура, след много турбулентната, с турбулентния преходен период, сега усещаме огромната нужда и потребност от демокрация. През 1992 година Албанците гласуваха с мнозинство за голяма, проблем, за, го, за, голяма проблем, за голяма промяна. Втората основна промяна, за която гласуваха албанците, беше на последните избори. Това е демокра... демокрация, която да живеем, която да присъства в нашето ежедневие. Така че ние сме тук да ви уверим, че всичко, което сте направили, а парламента направи много за Албания. Всичко, което сте направили, няма да бъде пропиляно, не е било на празно, а ще бъде източник на вдъхновение и в същото време ще бъде мотив за нас да постигаме все по-добри резултати, така щото Албания да се присъедини към европейското семейство като пълноправен член. Благодаря ви. Thank you very much, Prime Minister. These are uh, very encouraging words. Благодаря, господин министр-председател, благодаря за хубавите, многообещаващи думи и искам да ви уверя, че а, ние ви подкрепяме. Имам колеги, които искат да се изкажат. Имам списък. Ще помоля колегите да се ограничат до две минути, за да може министър-председателят да отговори на въпросите. Започва с господин Кукан. Това е председателя на делегацията за Албания. Господин Кукан, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за двата, двете минути. Аз поздравявам новия министър-председател и изразявам мнението на парламента Искам да кажа много неща. Най-напред, поздравления, сърдечни поздравления за министър, на министър-председателя за успеха на негови успехи и него, на неговата партия. Мисля, че е честно и уместно в този момент да се спомене и работата на бившото правителство и приноса на това правителство за европейската интеграция. Не е тайна, че политическата ситуация в Албания бе в фокуса на европейските институции за дълго време и се надяваме сега да има положителни промени и нова динамика в този дневен ред. По отношение на изборите ще бъда много кратък. На 24 юни бяха тези избори. Това беше тест за Албания. Дали страната ще отговори на демократичните критерии, дали политическата ситуация е достатъчно назряла да покаже, че албанците са готови за европейска интеграция. И смятам, че мога да кажа, че Албания премина този тест и бъдещото развитие на Албания ще го докаже. За Имаше четирима колеги като наблюдатели на изборите. Ние бяхме много съвестни. Ние можахме да видим, че европейската интеграция се ползва с приоритет в, дневния, в политическия дневен ред на Албания. По принцип, изборите, както сочат и докладите, бяха конкурентни, но имаше тук там е проблеми. По принцип обаче това бяха добри избори, протекоха гладко и което е по-важно, предаването на властта протече гладко, леко, по цивилизован начин. загубилата страна прие загубата, а Новият министр-председател беше много коректен, когато говори в първото си изявление за бъдещите перспективи. И в това е, от което имаме нужда и в бъдеще. Без реален политически диалог между политическите сили в Албания ще бъде много трудно да се отбележат успехи. Видя се, че новото правителство е готово за европейската интеграция, то приоритизира европейския дневен ред и ние с интерес и нетърпение очакваме доказателства за тези приоритети. И така, моето послание е, господин министър-председател, хубаво е, че вие сте на посещение сега при нас, вие сте много млад министър-председател. Вие ще посетите всички европейски институции и няма нужда да повтарям, че Европейския парламент подкрепя развитието на вашата страна и ние искрено ще продължим да ви подкрепяме, ще направим всичко възможно да ви помогнем в бъдеще. Така че позволете ни да ви помогнем и в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря.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 още веднъж благодаря, господин председател. Господин министър-председател, от името на парламентарната група на ЕНП в Европейския парламент ви поздравява най-сърдечно с изборния успех. Благодаря също за конструктивния и е, сговорчив начин, който вие избрахте за поднасене на вашето изложение. Също така е, за мен беше интересно да чуя какво е сътрудничеството ви с опозицията. Мисля, че климатът във вашия парламент, когато влезе в е, е, длъжност новото правителство дава добри очаквания за бъдещето. Вие показвахте, че вашата страна се ориентира към европейска перспектива чрез споразумението за стабилизиране, споразумението за облегчаване на визовия режим и се поели по пътя на страна кандидатка в Европейския съюз. Ние имаме положително впечатление от административната и правната реформа във вашата страна, но не само за това става дума, господин министр-председател. Аз искам да отправя въпрос към вас. В какво отношение, след като сега от водач на опозицията станахте водач на правителството, доколко вие искате цялото общество да застане на ваша страна при изпълнението на проекта за присъединяване на страната към Европейския съюз. Смятате ли, че ще можете да привлечете опозицията на ваша страна, на страната на този политически процес, който е, се основава на разделение на властите, на честни избори, на спазване на правата на младсинствата и на справедливо правосъдие? Благодаря. Благодаря, господин Флекенштайн. Господин министър-председател, аз също искам да поднеса нашите поздравления за изборната победа. Никой няма да се очуди е, от е, това, както аз, така и моите приятели, се радваме да ви видим днес в е, тази длъжност. Вие самият посочихте някои задачи, които са особено важни за нас. Борба срещу корупцията, например, и някои други задачи. Аз искам да задам един въпрос, е, който е малко в друга посока. Какво според вас е, ние, като Европейски парламент, като Европейска комисия, бихме могли да направим, може би малко повече отколкото до сега, за да можем да подкрепим вас и албанския парламент в пътя ви към Европа. Така че, ако имате възможност да кажете едно желание, какво желание бихте формулирал? Благодаря, госпожа Нейц. Uh, господин uh, председател, господин министър-председател, от името на моята група Искам да ви приветствам с добре дошъл, да ви благодаря за това, че сте тук и разговаряте с нас и че споделяте е, вашите гледища за положението на страната и за нейното е, бъдеще. Както е, коментираха и колегите преди мен, политическият преход Особено в страни, е, чието население е живяло дълги години в диктатура, е много труден. И е много трудно също да се е, сподели е, властта. За това ви поздравявам най-често сърдечно с толкова голямата ви изборна победа. Когато, както и вие казахте, когато вие поехте властта, отделихте не малко внимание на опозицията. Но сега, след като мине еуфорията от изборите, как е, си представяте е, развитието на отношенията между вашето правителство и другите политически сили във вашата страна и отношенията ви с гражданското общество? Председателят, благодаря мога да ви кажа, че приключихме записването за изказвания. Сега давам думата на господин Танок. Ето тук съм господин министър-председател. Поздравление от името на групата на консерваторите и реформаторите в е, Европейския парламент за толкова убедителната победа и за мирното предаване на властта. следя политиката на вашата държава и е, е, бившия министър-председател Сали Бериша изказа доста противоречиво мисля, че в Тетово, в Македония говореше за Велика Албания. Може ли да ни уверите и да уверите приятелите ни от Македония, че няма да има териториални претенции вашето правителство? Много добри новини са това и е, с оглед на разговорите в е, Прищина. Как е, си представяте развитието на отношенията в Западните Балкани, е, примерно необходимостта от по-добри е, транспортна, по-добра транспортна инфраструктура, къде виждате необходимостта от инвестиции и работа? И също един малко по-противоречив въпрос. Албания е член на конференцията на исламските държави. И честно, е, често е, виждам е, на ред форуми за външната политика, как се разделят гласовете в това отношение. Как вие си представяте, че този факт ще се отрази на вашите аспирации към Европа? Председателят, сега от тук нататък намалявам времето за изказване на минута и половина, защото трябва да ни остане време и за отговори от страна на господин министър-председателя. Господин Петърле има думата. Благодаря отново. Ще видите колко кратки можем да бъдем ние депутатите. Искрени поздравления, господин председател. Пожелавам ви късмет. Изключително важно е, както видяхме, да има политическо единство за бъдещето на Албания и вие казахте, че превиждате да си сътрудничите максимално с опозицията. Обаче как дефинирате това понятие максимално? Благодаря, господин Баштинар. Благодаря, господин председател. Господин министър председател, не е необходимо да казвам колко съм щастлив лично да видя моя приятел Еди Рама, министър председател на Албания, както и е, моя приятел, който е, е министър за европейска интеграция. А, моята страна, а, Румъния, а, като цяло е приятел на Албания и ние считаме, че в момента Албания се намира в ключов момент, в който може да промени своята съдба. Надяваме се, че в края на кращата съвета ще ви даде зелена светлина да получите статут на страна кандидатка, което след е, реформите, които сте поели ангажимент да извършите, определено ще се случи. Делегацията за взаимоотношения с Албания винаги ще бъде ваш партньор в парламента, за да ви помага в вашите усилия. И същевременно искам да ви предам посланието на моя министър-председател Виктор Понта, че Румъния винаги ще бъде честен и близък партньор и приятел, когато считате, че това е необходимо. Знам, че ще посетите скоро моята страна и съм убеден, че това ще е нов исторически момент в е, взаимоотношенията между двете страни, които датират от повече от 100 години. Поздравления! Госпожа Пак от НП. Господин министър-председател, първо искам да ви честитя. Пожелавам ви всичко най-добро във вашата работа в е, полза на албанците. Днес вие Изнесохте една реч, която съдържаше много мъдри моменти и много моменти на помирение. Аз мисля, че това ще бъде знакът, по който ще протече вашата бъдеща работа. Аз мисля, че през последните месеци вече не би трябвало да се чуват тези националистични тонове. Те идваха от предходното правителство. Надявам се, а и видях, тъй като бяхме в Косово, виждам, че вече вие Сменята тона в интерес на мира на Балканите. Имам голяма молба към вас. Когато чрез вашето поведение и поведението на вашето правителство, като аз съм много добре позната с вашата министърка на интеграцията, аз искам да спрете тези ужасни, обидни инциденти в парламента и в пресата. Трябва да се приеме един по-умерен тон. Това, което четем в пресата за политическото поведение на някои членове на парламента е, не ни радва особено. Така че искам да кажа, ако продължите в е, същия дух, в какъвто беше реща ви днес, можете да дадете добър пример. И имам една молба по отношение на вашето поведение и на поведението на другите от вашето правителство. Аз мисля, че албанците са достатъчно зрели, за да е, трябва да се обръщат непрекъснато към чуждите дипломати. Много ви моля, вършете работата си и не питайте за всяка стъпка това добре ли е, така ли трябва да се прави. Всъщност, дипломатите трябва само да дават информация колко сте добри или колко не сте добри, но те не са ваши учители. Много ви моля, покажете повече зрелост и покажете, че можете да извървите няколко крачки напред към Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Гомаш. Uh, Първо, е, приветствие от моя страна. Колегите се изказаха от името на моята група. Ние определено е, се надяваме, че вие ще направите равносметка и на базата на толкова тежкия си опит преди изборите, ще е, покажете, че е, така е напълно е, възможно и в Албания да се практикува една приобщаваща демокрация. Стана дума тук, имаше въпроси за вашите взаимоотношения с съседите. А вие имате и национални проблеми, примерно реформите в правовата държава, но имате и е, транснационални проблеми, примерно борбата с корупцията. Това не е национален проблем, той е излиза извън границите. Каква е стратегията ви в това отношение? Как е, преценявате да, как смятате да се свържете с съседите си, които работят или не работят по проблема за борба с корупцията? Госпожа Янако. Господин председател, искам първо да поздравя министър-председателя на Албания с е, успеха на изборите. Пожелавам му успех в неговата работа. Искам също да посоча, че ние повече или по-малко подкрепяме и подкрепихме европейския курс на Албания при различните доклади за напредъка. Един от принципите, които се отнасят е, за кандидатите за присъединяване е принципът за добросъседството и най-вече с е, държавите членки на Европейския съюз, поради което искам сега да задам въпрос. През 2008 година, по време на правителството на Сели Бериша, с което вие поддържате повече или по-малко една и съща външна политика, сключи е, споразумение с Гърция – за териториалните води. И това споразумение беше обжалвано пред съда. Имаше и успех тази жалба. Смятате ли, че отношенията ви с Гърция не са важни или смятате, че тези отношения трябва да се определят чрез сезиране на съда? Всъщност това, което ще правите в бъдеще, засяга и двете страни. Благодаря. Благодаря. Това е госпожа Файон. Аз е, споделям много от мненията на моите колеги, но искрени поздравления. Много е приятно да видим познати лица в е, правителството и хора, които са толкова ангажирани с европейската програма. Много а, силно послание е, че сте тук в Брюксел само часове след назначаването на правителството. Това показва и вашия ангажимент към вашия, по вашия европейски път. А, абсолютно оценявам намерението да скъсате е, с миналото по отношение на е, политиката, липсата на диалог и така нататък, липсата между, диалог между политическите партии. Е, вие би следвало в още по-голяма степен да ангажирате неправителствените организации, гражданското общество и да се вслушвате в нуждите на народа си. Считам, че вие абсолютно заслужавате да имате едно открито и демократично общество. Въпросът е как ще се справите с проблема с младежите и безработицата, как ще ги привлечете да остават в страната. Другия проблем, който спомена и Ана, корупцията – ние току-що приключихме работа на една специална комисия по борба с корупцията в е, парламента. Как е, планирате да работите по този проблем, който разбира се не е специфичен само за вашата страна, а за целия регион? Thank you, Chair. It's a pleasure to welcome you here, uh, Prime Minister. I could... Господин Шофлин. Благодаря. Аз а, много а, се заинтересувах от изказването ви, че възнамерявате да нямате проблемни, проблеми с вашите а, съседи. А, тези взаимоотношения винаги са двустранни. Каква ще е вашата стратегия? Имате ли примерно гледаща за ролята на Турция, отношението ви към исляма, към действащите лица от Близкият изток и е, действително въпроса за Велика Албания трябва ли да го приемаме на сериозно? It will be very short. Prime Minister, you understand very well that everything you say about... Uh... Господин Лисек, господин министър-председател, всичко, което казвате за Косово, ще се чуе много внимателно от страните, които се интересуват от Косово и следят въпроса, например Сърбия. Затова искам да ви попитам какво е, мислите, например, какво мислите за тези постоянни заседания, които планирате, срещи с представители на Косово? И втори въпрос. Как е, смятате да развивате туризма, който е един голям шанс за вашата страна? Ще се отворите ли към чужди компании? Thank you, Chair. Mr. Prime Minister, Prime Minister, congratulations and all the best. Поздравления, господин председател. Всичко най-добро ви пожелавам. Надявам се, че ще получите статут на страна кандидатка, което ще създаде динамизъм не само у вашата страна, а и в региона. Искам да ви е, попитам е, по, за едно ваше изявление от преди изборите. Вие казахте, че ще имате е, проблеми с Е, обявяването на кандидатите за избори, защото те могат да бъдат е, атакувани, ако се обяви много преди изборите. Е, борбата с организираната престъпност е основен проблем. Това беше проблем и за Сърбия. И затова искам да чуя какви конкретни проблеми имахте в борбата с корупцията вътре във вашата партия, дори не става дума за опозицията или някъде другаде. Ние, когато се водим борба, трябва да почнем със себе си. Давам ви думата, господин Рама. Първо, е, много е, се чувствам почетен от е, толкова големият интерес към една малка страна и към един твърде е, нов е, министър-председател или млад, както каза господин Купен. Благодаря на господин е, Купен и на господин Бощинаро за възхитителната им работа и възхитителното търпение към всички нас от Албания. Всъщност, ние сме страна и регион, които може би имат проблеми, но никога не са отекчителни. Е, така ви поддържаме винаги млади. Ето, госпожа Дори, Дорис пак е винаги толкова млада, тя следи от толкова години проблемите при нас и аз си благодаря, че никога не се е отказала. Нека да се опитам да отговоря в максимална степен на вашите въпроси. Първо ще започна с нещо, което според мен дава израз на нашите амбиции на Нова Албания, а именно факта, че в нашето правителство има най-големия брой жени от всички правителства на тази страна по време на дългия, понякога не свършващ преход. Министъра на европейската интеграция при нас е една е, възходяща разв... звезда, както и министъра на външните работи. Той е много най-младия министър е, на външните работи на Албания. Нека продължа. с въпроса за национализма, с тази загреженост от ваша страна и с това как ние виждаме бъдещето. По отношение на сътрудничеството и границите. На 23 юни ние се явихме на изборите с един съюз, е, съюз за Албания се казваше той, и спечелихме 1 милиона гласове. Националистическите сили, които причиниха голямо объркване, просто бяха държани извън парламента. И според мен една от причините за Демократическата партия да получи толкова лоши резултати беше именно използването, неприемливото използване на определена националистическа риторика. Неприемливо беше за Албания по отношение на партньори, на приятели, на, едно, на, на концепцията за едно устойчиво бъдеще. Ние сме убедени, че границите трябва да са там, където са, но не бива да са пречка за сплотено сътрудничество. И то не само между албанци, а между албанци и сърби, и македонци, и босненци, и естествено хървати, кърци, италиан, италианци и турци. Затова моят акцент пада върху споразумението Косово-Сърбия. Историята на конфликти трябва да приключи, защото за всички нас се откриват нови възможности. Въпросът е обаче как да ги оползотворим. Дали ще продължим да сме да будем загриженост от у Брюксел, дали ще сме се непослушното дете, или ще се опитаме да формулираме бъдещето си в рамките на общи проекти. И когато изпълним изискванията за членство в общото семейство, ще поемем отговорността си за едно устойчиво економическо и социално развитие. Това е отговорност най-напред към бъдещото поколение, защото днес говорим тук и сега, но трябва да признаем, че преживяхме много турбулентни комунистически времена. И така, е новото поколение. Има нужда от европеизация. Е, новото поколение иска да се чувства граждани на света и не иска да бъде ограничавано от граници, но има ментални граници, граници, които сме наследили в главите си, наследили от историята и с тези граници трябва да се преборим. Не, иска да, не искам да обидя никой, който е комунист тук, но това, от което пострадахме през всичките тези години, след падането на комунизма, беше точно конфликтът базиран на противопоставянето на една политическа сила срещу друга, а не конфликт, който се основава на идеологии. Когато дискутирахме правителствената си програма, ние не започнахме с еуфория. Ние помислихме за това какви инструменти могат да се приложат в парламента, инструменти, които да се използват и от опозицията за постигане на всичко – което ние не успяхме да постигнем като опозиция. Както виждате и тук, понякога е по-добре да имате председател социалист, а не консерватор. Защото когато помолите за повече време за говорене, един социалист председател го получавате. Консерватора няма да ви го даде, така че има хубави страни. О, всяка политическа сила. Но да се върнем на Албания. В Албания има уникално богатство. Толерантност към религиите няма проблеми при съжителството между християни и мюсюлмани, между католици и мюсюлмани. Ние не делим хората на християни и на мюсюлмани. Е, ние смятаме, че хората са хора, съседите са си съседи, ние не правим такава разлика и смятаме, че трябва да продължим по същия начин. Регионът също страда много, именно защото делеше хората на мюсюлмани и на християни. А това е нещо, което е въпрос на, на себеориентация, на самоопределяне пред Господ, а не пред един пред друг. Турция е стратегически партньор, заедно с Италия и Гърция. Ние обаче не смятаме, че ще има някакъв проблем, когато имаме тези стратегически партньори. Противопоставянето принадлежи вече на историята. Обедени сме, че с трим стратегически партньора Албания ще работи в региона добре и за региона. В същото време съм убеден, че няма проблем, напротив има нужда от сътрудничество между албанското и косовското правителство. Има нужда от общи среща, срещи. Гърци и турци могат да сядат на една маса, защо да не могат албанци и косовари да говорят за бъдещото си сътрудничество за регионалното сътрудничество за економически и социални проекти, проекти в областта на културата, образованието и за всички онези неща, които трябва да изпълнят възможностите за бъдещо сътрудничество. Нека не изпразваме нещата от съдържание. Напротив, само така ще отговорим на европейските предизвикателства. Не бива да допускаме вакуум. В вакуума може от отчаяние, от липса на економическо и социално развитие да се породят нови конфликти. Едно нещо искам да ви кажа. Много хора смятаха, че независимостта на Косово една нова албанска държава ще бъде катастрофа за региона. Точно обратното се случи. Непризнаването на Косово е, е глупост. Аз съм абсолютно уверен, че пълното признаване на Косово в рамките на Европа е не само правилното нещо, историческо правилното нещо да се направи, но е и справедливо нещо да се направи и в то в името на региона. Силно вярвам, че корупцията и организираната престъпност е нещо, което е, е качество не само на, на една държава, а е то е на транснационален феномен да се преборим с тези феномени. Трябва да сме свързани помежду си, трябва да се модернизираме. Правилният отговор на корупцията е модернизацията. Модернизацията на държавата, на агенциите, на услугите. Корупцията процъфтява там, където а, там където може да е альтернативата на нещо, което липсва на хората. И в Албания трябва да се случи точно това. Там, където няма услуги, няма функции, функциониращи институции, функционираща държава, там се появява корупция. Трябва да се приближим до хората и да дадем на хората това, което им принадлежи, това, което очакват. Смятам, че новият министр на интеграцията има много амбициозен дневен ред, който дневен ред е подкрепен не само от всички политически партии, но и чрез диалога в обществото. Имаме национални органи, които са посветени именно на поощряване на европейската идея и е интеграционния процес. Искаме да се да си сътрудничим с опозицията. Искаме да укрепим гражданското общество, защото превръщането на гражданското общество в правителствен клиент ще е в ущърп на държавата. Ще спрем с тази практика. Тук и сега. Така че реформите са важни. Но едно нещо трябва да се каже на всички. мнозинството е на границата на квалифицираното мнозинство, което е необходимо за провеждането на всички реформи. Но ние няма да спрем там. Няма да търсим единия глас, който ни липсва. Не е толкова трудно да го получим, както знаете, особено бившите източни държави, в е, бившите комунистически държави в източна Европа знаят за какво говоря. Но въпросът е обаче да се сплотим зад реформите, които да проведем. Ние ще слушаме и ще ръководим. Ще се вслушваме във, всички, в гласовете на всичките заинтересовани страни и ще продължим напред, защо, напред защото имаме мандата да ръководим. Трябва да се проведат административни реформи. Имаме голямо, голям брой общини, които изразходват огромни суми пари за нефункциониращи местни правителства. Естествено става дума за корупция тук. Опозицията може да е уверена, че ще се вслушваме в нейното мнение и заедно с хората ще провеждаме реформите. Това са проблеми, наследени от комунизма. Във всеки доклад за напредъка се, променя, се подчертава именно този проблем с приватизацията. Има собственици, които не са обезпечени за тяхната собственост. Има собственици, на които от 20 години им се обещава легализиране на собствеността, И какво се получава? Получава се епидемия от нелегални строежи. Така че има да решаваме много проблеми. Ние разбираме, че тези въпроси могат да се решат само заедно. Това е, ще е в полза и в интерес за всички заинтересовани страни. Ние не смятаме, че имайки властта ще съградим нова монархия. Знаем, че 4 години това е все пак ограничено време и след това време ще има нова ротация. Затова казвам, че всички заинтересовани страни са добре дошли да работят за успеха на нашите реформи. На нашия гръцки приятел мога да кажа следното. Нашата външна политика е политика на липса на проблеми с нашите съседи. А ако има проблеми от миналото, ние ще се опитаме да ги решим. Съвсем ясно сме казали, че сме против национализма. В момента рискувахме гласове, казвайки това, казвайки, че сме против национализма, но предпочетохме тази тактика, защото знаем, че национализма ще накърни бъдещето на Албания. Ориентирани сме към Европа и се надявам да успеем. Абсолютно съм убеден, абсолютно съм убеден, че вашата покрепа е решаваща. Бе зададен въпроса какво може да направите за да ни помогнете. Просто продължете по същия начин. Този парламент е много високо ценен в е, очите на общественото мнение в Албания. Вашият глас се чува. И аз мога да ви обещая, че и в бъдеще той все по-добре ще се чува. Благодаря ви. Благодаря, господин министър-председател. Както казах, вие може да разчитате на нашата подкрепа. А сега, знае, че имате среща. Още нещо. Министърът на външните работи е приятел на Македония. И а, вашият колега каза, че той е приятел на Македония. Ако сте приятел на Македония, ще сте приятел и на Албания. Ние сме за интеграция. Благодаря ви.